la silla. Siempre tienes bastante espacio por lo que se ve. Buonasera, un saluto ai membri, un saluto ai petenti presenti. Apro questa seduta con il primo punto all'ordine del giorno. Dobbiamo approvare l'ordine del giorno. Добър ден. Добре дошли на това заседание. Ще започна с приемане на дневния ред. Днес ще разгледаме две теми основни права по отношение на хората с увреждания. Темата ще бъде представена от заместник председателя на Комисията по петициите Кати Синат, след което ще е, чуем изказване от името на Европейският форум за хората с увреждания което касае милион и половина души. Ще обърнем внимание също на правата на децата и на непълнолетните лица в цялост. Втората част на заседанието ще се спрем на друга важна тема, а именно здравеопазването и а, хранителните продукти в връзка с генетично модифицираните организми. Точка 21 ще остане за обсъждане утре преди обяд и ще вземе място след 26-та точка. Комисията по петициите утре ще, се, ще разгледа точка 5 и 8. А, господин Касиолис ще а, се изкаже, ако така се произнася името ми. 15-та точка мерки е, за а, борбата с, с а, сексуалната експлоатация на децата. И след това Брайан Джон в 17-та точка за ГМО. 19-та точка Джил Бел и Робърт Феркерк. И 28 точка господин Карл Ветъл. Утре преди обяд, след заседанието на координаторите, ще разгледаме нашия доклад за 2009 година, както и проекто становището за биоразнообразието от господин Басинари. Ако нямате възражения, Приемам, че дневния ред е прият в този си вид. Сега преминаваме към втора точка. Одобрение на протоколите на заседанията 23 февруари и 22-23 март. Ако няма възражения, протоколите се считат за приети. Така приключваме с точка 2 и стигаме до съобщения на председателя. Както на всички заседания сме раздали списък на петициите, които или остават отворени, или се закрива преписката по тях. Ако имате препоръки, моля преди края на заседанието да ги споделите. А, инак този списък се счита за прияти. така започваме <clears throat> работа по петициите. Това е първата петиция по основните права, номер 360-2009. Давам дума на Кати Синат. Um, much, Благодаря, госпожо председател внесох петицията, водена от чувство на безсилие. 2007 година Европейската федерация за хората с уврежданията внесаха подписка с, с а, над 1 милион а, подписали се. Толкова много подписи, че вече милион и 300 хиляди 000 са поставили подписа си и, и настояват за тази, на тази гражданска инициатива, а, която има правото да а, бъде обект на законодателна инициатива съгласно а, Лисабонския договор. Много е, е важно да отбележа, че докато събираха тези по, подписи, течеше Европейска година на хората за, с увреждания. Аз лично цяло, прекарах цялата си летна отпуска в събиране на подписи. И така се събираха страници и страници в тази подписка. Накрая Маргарет Мелстром от името на председателя Барозо и, и председателя Петеринг приеха тържествено подписката и декларираха, че ще се разгледа с този сериозен въпрос и ще се предвижат нещата. Това са законодателни актове, с които ние настояваме години наред. Има конкретни актове. А, напоследък включихме към а, исканията и възрастните хора, защото това също е проблем. Но а, тя потъна в дън земя. Аз а, зададох този въпрос. А, а, кога ще се задвижи въпроса? Получават писма и аз получавам писма и, и офиса на господин Пьотеринг получава писмо, но а, някъде е потънала, не мога да я намерят. И в комисията е същата работа. А, един ден комисията се обади. Какво да прави с а, тези купища хартия, които а, събират прахоляка в а, нашото мазе. Искате ли да ви ги върнем? Това е невероятна обида. Докато тази петиция беше се загубила някъде и не се обсъждаше, в парламента се разглеждаше директива за борба с дискриминацията. Това не е лошо. Там се говори за борбата с различните видове предразсъдъци и така нататък. Там се включва и а, хората с увреждания и възрастните хора. Но а, въпросът е, че директивата няма да реши всички въпроси, защото дискриминацията, която се упражнява към хората с увреждане и възрастните хора не се основава на предубеждения. Всички знаят, че някой ден може би и те ще остареят и могат да станат и хора с увреждания, просто както си вървят по улицата един ден. Та няма връзка с това, че хората имат някакви предубеждения. Не, просто не искат да харчат пари. Не, че не ви харесват, те просто не искат да харчат пари за вас. Всяка петиция, която следва след тази, ако се опитате да я обобщите, ще видите, че нещата опира до темата включване е, на хората с, с увреждане. И в е, моето съобщение по повод на действието на комисията, искам, е, аз отбелязвам, че директивата не е отговор на този въпрос. Тя е частичен отговор, но все пак ние сме длъжни да обсъдим тази подписка. Подписка подета от милиони 300 хиляди души за една, един а, законодателен акт наклонена черта, а, директива, която да разгледа въпроса, да се осъзнае колко необходими са тези мерки. Поне в моята държава, когато се стигне до съкръщаване на бюджета, първо се а, съкръщават разходите за хората с увреждания и възрастните. И така, в България нещата са особено тъжни. Това е страната, откъдето се събраха най-голям брой подписи в сравнение с квотата за работата с деца в институциите, в домовете за отглеждане. Там нещата са наистина много а, трудни, сериозни. България призовава за помощ и никой не отговаря. А ако не за друго, то тази петиция трябва да получи а, дължимото третиране като една мащабна гражданска инициатива и да доведе до законодателни действия. Благодаря. Думата има господин Ален Фор. Дами и господа, аз тук представям форума на хората с увреждания и представям в тази си роля над 75 000 души с увреждания. Този форум всъщност представлява хората от 27-те страни членки, но също така от Албания, Македония, Сърбия, Норвегия и Исландия. Също така са представени всички видове увреждания. Форумът е един от ключовите фактори, заедно с Европейската комисия, за спазване на Конвенцията на Обединените нации за защита на правата на хората с увреждане. Над 75 над 65 милиона граждани на Европа са с увреждания. Тези хора се сблъскат всеки ден с дискриминация и с предразсъдъци във всички области на живота. Тези хора не се ползват със същият достъп, с равен достъп до образование и работа и съответно имат много ниски доходи. Те не могат да се движат свободно и се затрудняват във всичките си ежедневни действия. Транспортът, тротуарите, сградите и въобще цялата обществена инфраструктура са трудно достъпни за тях. И е, всъщност всичките права в Европейския съюз са само един далечен мираж за тези хора, защото те не могат да се ползват дори с мобилността, която се дава на останалите граждани. И над 1 милион от тях живеят в е, различни е, специализирани институции. Нашата кампания показа защо всъщност е нужно да се изгради спешно законодателство, за да се подобри ситуацията на хората с увреждания. Тази кампания подпомогна също така мобилизирането на хората с увреждания и показването им на обществената а, сцена. Нека да видим все пак как процедира този форум. Всички страни в Европейския съюз събираха подписи. Над 90% от подписите бяха подписани лично от хората с увреждания и от е, хората подписали е, петицията, а не по интернет. Разбира се, съчита се е, поверителността на данните и на подписите. На 4 октомври 2007 година над 2000 участници а, бяха, а, участваха в демонстрация за защита на правата на хората с увреждания. Там участваха също така председателя на Европейската комисия, заместник председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, а също така представители на португалското председателство на съвета. Нека да не забравяме, че тогава а, председателството беше португалско. Но съществуват много, а, много разочарования за хората с увреждания. Имаме нужда от спешни действия. Въпреки мобилизацията, която вече проведохме, отговорите бяха ограничени ограничени. От Европейската комисия се изпрати едно писмо на форума, с което се потвърждаваше получаването на нашите искания, но нищо повече не беше направено. Форумът не беше участник в изготвянето на директивата за борба с дискриминацията. И и съответно тази директива, такава каквато е изготвена, надали отговаря напълно на нашите тревоги, нашите искания, въпреки милионите подписи. И настоящата ситуация не отразява комплексността на ситуацията за хората с увреждания. И член 13 и член 95 всъщност са много ограничена правна база, правно основание. Директивата не дефинира основна правна рамка за ключовите области, като образование, достъп до заетост и други. И има също така неадекватност между предложението на директивата и това, което държавите членки могат да дадат. И уврежданията са почти невидими в бъдещата стратегия за Европа 2020 що се отнася до хората с увреждания и тези, които са подписали петицията, всъщност са много разочаровани. Имаме нужда от много по-сериозно ангажиране които, и също така конкретни решения, които да отговарят на исканията на хората, подписали петицията. Директивата, която се базира на член 95 и говори за достъпа до услуги, също трябва да вземем предвид нашите искания. И а, трябва да имаме също така един пакт относно уврежданията, който да бъде ключов елемент в стратегията Европа 2020. Благодаря. La Commissione Maria Zuber. Комисия, представителите на комисията. Да. Благодаря, че в момента засягаме много въпроси. Първо формата, второ съдържанието на жалбата и на съответно подписалите я. Нека първо да погледнем нещата като форма. Всъщност това може да бъде класифицирано като гражданска инициатива и подписите на тази петиция, която се изпратна до комисията през през е, ноември 2007 година при влизането в сила на Лисабонския договор. Е, тоест всички разпоредби за гражданските инициативи все още не са влезли в сила. Сега е влязъл в сила Лисабонския договор, е, така че по член 11.4 вече е предвидена гражданска инициатива и може и допълнителни разпоредби трябва да бъдат предвидени специално за условията за гражданска инициатива, така че от формална гледна точка тези разпоредби все още не са разгърнати прочети до край. Независимо от това обаче по съдържанието, бих казала, че комисията възнамерява да укрепи участието на гражданите и по-активни граждански инициативи. Още преди да влезе в сила Лисабонския договор, комисията се опита да реагира възможно най-целесообразно е, и да се съобрази с съдържанието на тези петиции е, и да им отговори колкото може по-добре. В момента председателят на комисията, господин Баросо, изпрати лично писмо, за да докаже, че е получил е, всички жалби, че сме ги подложени на анализ и че все още е необходимо време за да, е, за да им отговорим, защото се търсят предложения по разпоредбата за дискриминацията. От е, ноември 2007 година до юли следващата година е, трябваше време за оценка и за окончателна разработка. Комисията смяташе, че няма основание, но все пак трябва да се вземат под внимание някои въпроси, свързани с, хората с увреждания. Основанията на позицията на комисията от юли беше специални разпоредби, свързани с хората с увреждания. И трябва да се има предвид, че разпоредбите, които се цитират в предложението на комисията, като цяло гарантират е, е, равна закрила е, като тази, която се осигурява чрез специфични директиви. Така че тази петиция, този зов от гражданското общество бяха заети под внимание специфични разпоредби, специфични членове, дори бяха разработени. Сега, понеже, сега, ако трябва да разберем какво точно се случва, е, Европейския парламент прие становище на 2 април 2009 е, година. Както знаете, съвета още е, разглежда предложенията, преговорите текат. Лисабонския договор влезе в сила, бивши член 13 стана 19, процедурата се промени и трябва единодушие. Всички държави членки трябва да се съгласят да приемат тези предложения но парламента също трябва, по силата на Лисабонския договор, парламента също трябва да се произнесе и доколкото разбрах, Комисията по граждански свободи изготвя втори доклад. Ще спра до тук, защото все още много неща не са ясни и комисията не знае как ще приключат преговорите по предложението. Така или иначе, предложението е направено на 2 юли 2009 година. Е, петиция, която е подписана от толкова граждани, е, ще бъде разгледана както подобава. Грация. На колега Гомец. Благодаря, госпожа Гомец. Е, Благодаря. Искам само да кажа, че това е невероятна инициатива с невероятен резултат. Над 1 милион подписа, събрани то още преди влизането в сила на Лисабонския договор, мисля, че наистина трябва да получим един адекватен отговор от страна на комисията на тази инициатива. И определено има някои инициативи, които бихме желали да ускорим. Например, проблемите на хората с увреждания. Създаването на пакт за хората с увреждания. Това е една от ключовите инициативи за стратегията 2020. Също така можем да се опитаме да ускорим процеса на ратификацията на конвенцията на ООН в 27-те страни членки. В някои от тях тя вече е ратифицирана, в други и не. Мисля, че това е много важен елемент за борба с, с, с уврежданията. А също така, а, директивата срещу дискриминацията също трябва да бъде преразгледана. И а, е, ние искаме комисията и съвета да ни дадат отговори на това как евентуално ще пристъпим към а, е, промени в тази директива. Като цяло процес е много бавен. И определено искаме да получим отговор на настоящата петиция и бихме желали да видим как процесът напредва конкретно. Благодаря. Колега Рапти. Колегата Рапт има думата. Кирия Проедре, σας ευχαριστώ. Δεν θα πάρω το χρόνο που μου δίνετε. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да съм кратка. Колегата Кинга каза общо взето това, което и аз исках да кажа. Само нека да добавя, че бих желала да чуя комисията. Искам тя да каже какво мисли по нашите забележки и също така да ни каже нещо повече за Европейската харта за уврежданията. Мислим, че а, прилагането на тази харта, влизането и в действие ще улесни много живота на хората с увреждания и че те ще получат много по-голяма мобилност във всички европейски страни. Разбира се, трябва да се дефинира точно какво разбираме под думата увреждане. Но, освен това, бихме могли да дадем и някакви гаранции, с които да улесним мобилността на хората с увреждания и да се зачитат правата им навсякъде. Благодаря. Колегата Герингер има думата. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Не e, będę powtarzać тега, че уж преди mną застало през e, innych. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям това, което вече прозвучава в залата. Напълно съм съгласен с, с казаното. Петицията е изключително важна. Това е петиция, която е предвестник а, на гражданската инициатива на европейските граждани, която ще започне да се осъществява едва сега. Сам, едва през 2012 година, след като се приемат съответните нормативни разпоредби, е, гражданите ще могат е, да е, упражняват това си право по Лисабонския договор. Аз обаче настоявам тази петиция да бъде разгледана с дължимата грижа. Чухме казаното от комисията. Комисията е доволна от свършената работа и смята, че всички аспекти, е, разгледани в петицията, са били отразени при, по, в работа по директивата, която се разработва но искам комисията да отговори на съображенията, което чухме относителя на петицията и а, това са въпроси, които не намират а, а, надлежно решение в директивата за борба с дискриминацията, защото тя има по-общ характер, отколкото тези които а, се разглеждат в петицията, именно въпросите касаещи хората с увреждания и възражените. Така е, ще ми се един по-пълен отговор да получим от комисията. Колегата Кашма. Благодаря. Много се радвам. Кати Синът пак е сред нас, бивш заместник-председател на, на тази комисия. Подкрепям тази петиция. Добре е да имаме гражданска инициатива, защото в политиката участието на гражданите помага за разширяване на демокрацията и за оздравяване на управлението. А, сега въпросът е дали всички а, поставени проблеми са били надлежно отразени. Аз не споделям мнението на колегата, защото работих съвсем отблизо по работата, в работата на тъй наречената хоризонтална директива. Аз съм убеден, че много от слабостите, които съществуват към днешна дата, наистина са решени и то по един решителен, стабилен начин от е, хоризонталната директива до такава степен, че дори германското правителство заяви, че не може да подкрепи тази директива в съвета поради свързаните с директивата за хората с увреждания разходи. Ето това е въпросът грижата за хората с увреждания е услуга. Това означава, че държавата не иска да обслужва гражданите, които са част от общността. Тоест, те се дистанцират и от всички останали граждани, които имат такъв член на семейството, който има в увреждане или приятел, или просто симпатизират на идеята. Тази рамкова директива за за заетостта, там където се говори за дискриминацията по а, различни признаци, диск, а, религиозен, етнически и така нататък, ни показва колко разнолика е дискриминацията. Може лесно да станете жертва заради това, че, сте, че имате определен а, но религиозно убеждение или цвят на кожата – и именно това е проблема, защото комисията и председателя Барозо каза, че няма да внесе директива, които, а, която касае оставащите от, а, основания по член и всички групи, различни групи а, граждани а, всъщност а, трябва да отстояват своя глас, защото групите, които се бориха за свобода на религията, успяха в това отношение. А, сега имаме а, нужда да осигурим пълен а, достъп. А, сега по, с а, тъга ще кажа, че не съм съгласен с колежката си, но сега много ми е тъжно. По, когато става въпрос за етнич, етнически происход, религия, раса, някои е, хора могат да ви откажат е, по тази причина. Но тъжно е, че е, такива случаи се срещат сред хората с увреждания. Имам приятели, на които е отказван достъп в ресторант, примерно. И а, ако не включим това към общите списък на различните а основания, на които даже не се определя като, като, като дискриминация, няма да се придвижим напред. Аз ще работя а, заедно с колегите ми от а, а, Либе и а, други колеги, които знам, че подкрепят тази петиция, но нека да не проявяваме а, щедрост в отношение. Нека направим така, а, че тази директива, която получи, е, тази инициатива, която получи подкрепа 27 държави членки, е, се реализира. Благодаря. Господин Дероса. Um, uh, Благодаря. Е, първо да се извиня, че позакъснях. Имах затруднения по пътя, но съм запознат с петицията, знам цялата история. Съгласен съм с Майкъл Кашман на 100% и с отговора му по този въпрос. Проблемите, които се поставят в петицията са истински а, и сериозни. През миналия мандат вече говорихме дали това да е една специална директива или хоризонтална, която да се занимава с всички а, сфери на дискриминация или само с онези, които все още не са били обект на нормативно уреждане. И се е, и мисля, че ще бъде важно да подкрепяме нашата позиция, това да е една а, а, хоризонтална директива. Не искам да кажа само, а, че подкрепям е, това, което искат носителите на петицията. Това са въпроси, които трябва да се е, решат. Както каза Майкъл, ако има аспекти, които вносителите на петицията смятат не са е, решени правилно в този проект за директива, аз се струвам, аз е, си мисля, че, не, че трябва да се обърнем внимание на, на тези неща. Не може да се върнем пак на изходна позиция и да започнем да мислим дали дала да бъде специална директива или а, обща. А, сега, тук се отбеляза, че не става въпрос за гражданска инициатива. Това е петиция. Трябва да отбележим обаче, че петиция може да се внася от всеки европейски гражданин, от един гражданин от, или от един милион граждани. И тук става въпрос за оплакване по отношение на това, че Европейския съюз не е се, не се е задействал, за да реши определен проблем. И така, плановете до края на годината са такива. Ние не знаем в 7 или в 9 държави членки ще, гражданите ще могат да се обърнат отново с искане за действие, ако комисията не се задейства междувременно. Не чрез тази комисия по петициите, макар че нашата комисия ще има роля в това, но е важно да се направи това разграничение, че става въпрос за две съвсем различни функции на гражданина. А, да, по същината, очевидно, а, определено, ние в парламента трябва да отразим всички теми, които се поставят в петицията. Тази рамкова директива, според мен, трябва да се е, запази рамковия общия характер на директивата и да се говори за тези форми на дискриминация, които не са покрити до момента от законодателството на Европейския съюз. Благодаря. Колега Игенс. На колега Игенс. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря първо на доброволците и на групите граждани, инициативните групи, които работиха по такъв прекрасен начин а, в рамката на тази кампания за защита на хората с увреждания. Както често става, това означава а, хората да отделят много голяма част от времето си да посещават своите усилия на решаването на проблема с, а, на хората с увреждания. Трябва да отбележа, че според мен тук няма конфликт между общото законодателство за равнопоставеност и ангажимента за гарантиране тази равнопоставеност навсякъде, във всички области на живота, които ние подкрепяме, аз също, е, но не виждам тук е, конфликт между това и реализацията на тези искания посредством въвеждането на специфично законодателство. искам да обърна внимание на колегите. Един от вносителите не е тук, но той е както и 12 други, се оплакват от отношението на ирландската държава към лица ращи от аутизъм и непълнолетни с това заболяване. Това е по-дълготраен проблем в Ирландия и според мен оплакванията там показват, че съществуващото законодателство е въведено в националното в един общ начин, но съответно лицата, в този случай децата, не получават необходимите грижи. И тогава родителите се оплакват това как държавата го прилага и такива действия на гражданите водят до едно подобряване на ситуацията, която не се постига чрез общото въвеждане на нужните разпоредби. Та не виждам тук конфликт. А, Примерно това, което каза а, господин Кашман за дискриминацията за раса, полова ориентацията, така нататък и а, за а, разпоредбите за хората. с увреждане. Според мен трябва да имаме по-конкретни разпоредби. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ксенока. Благодаря, госпожо председател. Аз също Искам да подчертая, че винаги съм подкрепяла идеята за една хоризонтална директива е, и също така за... Също съм била докладчик е, в е, Европейския парламент за стратегията за недискриминация за 2007 година. А, сега обаче имаме влизане в сила на Лисабонския договор. Е, значи трябва да обърнем повече внимание на някои специфични групи. А, такава е, например, групата на а, хората с увреждания. Доколкото разбирам от отговора на комисията, е, че има някакви законодателни инициативи, но няма конкретна реализация, конкретно прилагане на тези инициативи. Комисията е твърде бавна с проверката на това как се прилагат дори вече съществуващите законодателства и, и съответно още по-слабо пък се а, осъществяват някакви наказателни процедури в случай, че държавите членки не спазват а, тези директиви. Е, така че само създаване на законодателни мерки това не е достатъчно и има някои държави членки, които спазват а, законодателните мерки, но не всички. А комисията сега трябва да се задълбочи малко повече на този въпрос, да отговори на нашите забележки и също така да се сътрудничим с Кати Синът, да останем отворени и да получим и да изискаме ясен конкретен отговор от комисията. Благодаря. Благодаря, колегата Йотова. Благодаря, госпожо. Бих разделила въпроса на две. Дали това е само петиция или е първия вариант, който получаваме в този мандат на гражданската инициатива като форма след Лисабонския договор, сигурно можем да проведем доста дълга дискусия. За мен е по-важното, че по един такъв важен въпрос, само месеци след приемането на договора, над 1 милион европейски граждани могат да се обединят и да настояват за своите права, а надявам се по-нататък да направят и своите предложения. Като слушам дискусията до тук, особено от изявлението на Европейската комисия, се страхувам обаче, че още в самото начало ще обезверим доста от нашите европейски граждани. Единственото нещо, което чух, не сме готови с документите, не сме готови с регламентите и наредбите. Едва ли това е най-важното. По-важното е тези хора да бъдат мотивирани и стимулирани, защото след тази гражданска инициатива ще дойдат други граждански инициативи и нашата работа като депутати е да подкрепяме тези хора. Аз силно се надявам, че а, след като те са констатирали в своята жалба толкова много нередности, които както личи и от другите жалби от конкретните страни, са еднакви за много страни членки в Европейския съюз, така в един момент ще дойдат и техните конкретни предложения. От нас зависи дали това ще бъде една обща директива или ще бъде една специфична директива. Искам да кажа две думи обаче и по отношение на съдържанието. В предишния мандат много дълго говорихме и с госпожа Синот за проблемите на децата с увреждания – и тогава и сега чувам, че моята страна България непрекъснато е сочена като едва ли не най-лошия пример в това отношение. Аз бих искала да поканя госпожа Синут да дойде сега в България, защото може би и на тази дискусия, която тогава проведохме, може би и на филма на BBC, който тя беше поръчала, за да иллюстрира необходимостта от създаването на такава директива, също изиграха своята роля, но в никакъв случай не искам да омалуважавам онова, което се направи в моята страна. Защото за мнозина от вас вероятно е ясно, че няма как в една система, която е работила около 50 години и институционализирала тези деца, за един много кратък период от време ние да променим менталитета в мисленето на хората. Тук не говоря за чисто организационните форми. Но се направи много и тази работа продължава и сега, през тези години, през последните няколко месеца. В България наистина много се върши за тези деца. И аз не бих искала тук нататъка повече да се спекулира с лека ръка с моята страна. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата на представителката на комисията, тъй като много пъти стана въпрос за вашият отговор. Uh, Благодаря много. Има някои елементи, които аз не споменах, тъй като подписите се отнасят специално за законодателното предложение, което после се оформи като директива за а, защита на хората с, увреждания, а, неща, които да се включат в една директива. Но комисията е по-твърд ангажимент за да се защитава не само а, хората с увреждане, на всички по отношение на техните основни права. И това е нещо, което служава да се подчертае по-специално в конвенцията на ООН се споменава за хората с увреждания. Това е първият многонационален акт, към който се включва Европейския съюз като една страна. Това показва, че темата наистина получава голямо внимание. Удивително е, че конвенцията бе подписана много бързо и от Европейската общност към момента на подписването и така и от нейните държави членки. До днес 14 държави членки са ратифицирали конвенцията. Комисията, съвета, държавите членки приеха решение от името на Съюза по отношение на тази конвенция. Все още работим по кодекса за етично поведение. Той все още не е завършен, но това не ни спъва в реализацията на тази конвенция, конвенция в практиката. Тя е в основата на политиката на комисията на комисията. Има някои въпроси, които попадат в компетентността на Европейския съюз, други на държавите членки, но ето това е тема, по която ние работим с всички налични средства и един от тези инструменти е наистина законодателната инициатива, другата е да се е, работи в различни формати, да ви насоча само към групата на високо равнище за хората с увреждания. Тоест ние още от сега работим по е, прилагането на конвенцията в максимална степен. Нещата, за които вие говорихте, са сред приоритетите на е, доклада, изготвен от групата на високо равнище по уврежданията. Ние искаме да дадем една платформа държавите членки а, да, го, да обсъждат тези неща, дори когато те попадат в различни сфери на компетентност. Освен това имаме и нова стратегия. Знаете, сегашната стратегия изтича в края на годината и комисията работи по а, нова стратегия и конвенцията на, за, за защита на хората с увреждания на ООН е сред основните ориентири при изготвянето на тази нова стратегия. Спомена се също и е, за конкретни е, случаи на нарушаване на правата на хората с увреждане. Мисля, че следващата петиция, точно за това аз пак ще се изкажа по темата, но поли... трябва да ви кажа, че тази е, тема е залегнала в политиката на комисията и искам да ви уверя, че е, ние е, правим всичко възможно, защото правата на хората с увреждане да се гарантират напълно на ниво Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Авторите искат ли да вземат думата? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е много важно да посочим пред комисията, че ние всички сме за Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Но тук говорим за специфични увреждания и за специфична конвенция. ООН е призна, че има нужда от такава. И тази директива евентуално би могла да добави допълнителна защита. Но само така, само с директива няма да се разрешат проблемите, основните проблеми. И е, ще има хора, които ще продължават да страдат. Използвам умишлено думата страдат, защото точно това става с тях. Един от основните проблеми е ресурсите. Финансови ресурси, ресурси, които така и не се доставят. Ще дам друг пример. В Съединените щати, например, има законодателство за равенство, но има също така и специфичен акт, специфичен закон за хората с увреждания. И ако нямаше такъв, със сигурност качеството на услугите, които се дават, в спазването на правата на хората, със сигурност нямаше да, бъ, да се оправи уврежданията са специфично нещо и тук са засегнати над 1 милион и 300 хиляди души, души, които са подписали тази петиция и те искат някаква законодателна инициатива, но не искат тя да остане просто на думи. Това е най-голямата инициатива а, между петициите в Европейския съюз. Трябва да бъде взета предвид. И каквото и да взема да прави комисията и каквото и да мисли да прави, тя трябва да се справи с този проблем и трябва да се намали фрустрацията, разочарованието на хората. Имаме, имаме нужда от това. А какво казва конвенцията на ОНЕ? трябва да слушате хората с уврежданията и техните нужди. Това се казва в конвенцията. И съответно петицията, която имаме е това, от което наистина имаме нужда, за да чуем хората с увреждания. И за това трябва да вземем предвид петицията. Не можете просто да кажете, направили сме разни неща и да спрем до там. Благодаря. Господин Фо. Благодаря а, на Комисията по петициите за това, че се занимава с а, този проблем, с този вик за помощ от страна на хората с увреждания. Европейският форум на хората с увреждания винаги е готов да разисква евентуално бъдещата директива, която взима предвид всички нужди на хората с увреждания. Благодаря. Колега Кашман, Колегата Кашман иска думата. Благодаря, госпожо председател. Нека само да предложа да изпратим петицията и на Рол Ромева, който е всъщност отговорен за хоризонталното прилагане на директивата в комисията Либе по човешките права. Мисля, че това е важно, е, защото това, което се включи в хоризонталната рамка за директивата, може съответно да бъде разгледано и в законодателното предложение на комисията Либе. Така ще бъде, може би, най-добрият начин да действаме, не да чакаме само. Благодаря. Е, е, Председателката. Да, мисля, че след като изслушах всички колеги, нашата комисия трябва да остави петицията отворена трябва да стартираме нова инициатива, за да подкрепим правата на хората с увреждания. Те са всъщност обекта на тази петиция. Едно нещо е сигурно. Не можем да оставим на страна един от аспектите на тази петиция. Петиция, която събра над 1 милион подписа. Още повече, че изпълнителната комисия счита, че това е законодателна инициатива, поне доколкото разбрахме от отговора й. Но тук не става въпрос за законодателна инициатива. Тя не беше представена в момента, в който можеше да бъде законодателна инициатива. Петицията просто си остава петиция. И нашата комисия е тази, която може да продължи дейността на тази петиция. И това ни засяга пряко, още повече, че петицията е подкрепена от огромен брой европейски граждани една обща директива за дискриминациите, достатъчна ли ще бъде тук или трябва просто да се средоточим върху секторни директиви? Това е въпросът според мен. Това е моето мнение поне. Аз лично мисля, че общата директива е полезна. Тя ще помогне да фиксираме някои принципи, така че да се противопоставяме като цяло на най-различни типове дискриминация но а, не мисля, че винаги ще успява една такава обща директива да се справи с специфичните проблеми на специфични сектори. И така както вече беше казано, така както се видя и от примета на някои държави, Европейският съюз би, могла, би могъл да се снабди с два инструмента. Една обща директива и една секторна директива, която ще влезе в специфичните детайли за защита на определени групи и граждани. Мисля, че изпълнителната комисия би могла да допълни идеите си, за да отговори на исканията на определени граждани в Европейския съюз. Вярно е, че тя върши добра работа, че от много време се опитва да разгледа проблемите във всичките им измерения, но все още сме на стари дискусии и може би сега е момента да дадем по-точни отговори. Също така бихме могли да подкрепим казаното от господин Кашман, а именно да се обърнем към председателя на комисията Либе и също така другите компетентни лица в тази област и да задълбочим по този начин дейността ни и да видим какви са също така а, намеренията на комисията Либе по тази тема. А също така, евентуално, направо да започнем да мислим за бъдеща секторна а, директива в сътрудничество с Либе. И като комисия също бихме могли да поискаме от съвета ние не сме единствените всъщност, които иска, да поискаме от съвета да ратифицира конвенцията. По този начин ще ускорим процеса и ще бъде добре всички държави членки да ратифицират конвенцията и Европейския съюз като цяло също да ратифицира конвенцията. И паралелно с това бихме могли евентуално да предложим едно становище. Не знам дали това е възможно от чисто процедурална гледна точка, но да а, изготвим едно становище пред комисията Либе, свързано с нашата работа. Тези мои идеи устройват ли ви? Какво мислите вие по тях? Не виждам забележки, коментари. Добре, така ще процедираме. Благодаря. Благодаря също така на авторите на петицията. Sulla petizione successiva, la 385-2008, non è presente il firma, la firmataria Quindi diamo direttamente... Последващата петиции 385-2008 носителя е, не присъства и за това направо даваме думата на представителя на комисията, който вече ни запозна с проблема за признаването на статута на хората с увреждания. Исках само да ви напомня, че вносителя искаше да се създаде карта за самолично за хора с увреждания и да им се осигури специален достъп до обществения транспорт. Обаче всъщност вносителя поиска да се създаде такава лична карта. Комисията е за идеята за взаимното признаване на е, статута на хората с увраждания между държавите членки, за да могат да се възползват е, в частност и със специални права за достъп до обществения транспорт. За момента обаче, тъй като няма споразумение по определенето на а, е, хората с увреждания, има разлики в практиката и нежелание за някои а, страни от общността. За сега сега не се предлага от комисията създаване на лична карта. Е, петицията беше внесена през февруари 2008 година. Междувременно се случиха неща, с които искам да ви запозная. И макар и за момента да не предлагаме схема за целия Европейски съюз, все още се е, работи по схема е, по посоката, която иска вносителя. През март 2008 година е, първата стъпка беше промяна е, в е, разпоредбата на съвета за карти за паркиране. Тогава се въведе стандартизиран европейски модел, който е признат от държавите членки и всъщност се признават гражданството и също правата за права за паркиране за хора с увреждания. И всъщност е, промяната е, че се е, е, разшири това до 12-те нови членки, които се присъединиха в Европейския съюз след 2007 година. Тъй като е, все още се изисква взаимното признаване, трябва и статута на хората с увреждания да се признае, е, картите трябва да се признаят, е, всичко не е все още хармонизирано и за това се правят усилия за улесняване на прилагането на подобни препоръки и заради това комисията информи... създаде брошура за гражданите и властите в държавите членки, членки за условията как да се използват тези карти за паркиране. Освен това, комисията разви, разви уебсайт, е, където гражданите могат пряко да влязат във връзка с компетентните органи и могат да получат информация. В конкретния случай е, вносителя на петицията е, трябваше да ходи до, вместо да ходи до Холандия, е, може направо през сайта да влезе в е, в връзка с е, държавните органи и да разбере какви са правата на гражданите в тази страна. Това, разбира се, е все още много леко. Пак повтарям, че комисията е за взаимното признаване с, с цел е, повече е, улеснения, да се види какви са правата на хората с увраждания между държавите членки. Но все пак е, комисията даде специален паспорт, специален пропуск за студенти с увреждания. Е, за да могат те да имат е, специални улеснения, е, които са различни в различните държави членки. Освен това, експерта търси възможности за взаимно признаване за определени улеснения и определени права между различните държави членки. Това е първа стъпка, която се прави, за да се види какво се прави в отделните държави членки, е, какъв е статута на хората с увраждания, е, как административно и правно е определен този статут. Е, в кои области, е, какви са улесненията, какви са надбавките, които им се отпускат месечно, как могат да се прехвърлят, е, какви са възможности за взаимно признаване, защото улесненията могат да бъдат в различни области, културни, примерно достъп до музеи, достъп до обществен транспорт. И сега вносителя е, иска, да кажем, внасене в е, Общински съвет. Експерта е, се опитва да направи оценка в кои области е по-лесно да се влезе като първа стъпка. И аз се надявам, че това ще бъде в духа на исканото от вносителя. Грация на колега Ромето. Благодаря. Искам да кажа, че приветствам тези, ам, така да се каже, меки инициативи на комисията и че хармонизацията всъщност тук е дълъг и сложен процес. Но относно картите за паркиране, мисля, че това е добра идея но може би също така трябва да започнем да въвеждаме една европейска карта за мобилност или за идентичност. Особено като Знаем обаче, това ще е трудно, особено ако знаем, че всъщност правата, свързани с подобни карти, са различни в различните европейски държави и е, съответно ще трябва да започнем хармонизацията именно от е, тези права или от взаимното признаване на подобни. Така че ви насърчавам да продължите в същата насока в този процес. Благодаря. Господин Майкъл Кашман. Благодаря, госпожо председател. А, съгласен съм с Кинга, че трябва да окружаем подобни меки инициативи. А, може би ще бъде добре, ако също така направите нещо относно дискриминацията която се базира на, примерно, идентичност, например, националност, когато, примерно, едни хора отидат от една държава, отидат в друга и съответно там ми се, ми се отказват някои права, просто защото не са отдадена националност. Мисля, че обаче идеята за тези взаимни признавания на правата и също така меки инициативи са добро начало. Когато стигнем до издаване на карти. Ние обаче навлизаме в опасни води, така да се каже, защото някой път застъпваме всъщност, влизаме в националното законодателство на отделни държави членки. А, така че нека да започнем с такива меки инициативи и а, съответно да видим как те ще се прилагат в 27-те страни членки. Мисля, че перспективата е оптимистична. Благодаря. Колега Рапте. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Е, Колегата Рапте, благодаря много. Аз също искам да кажа, че съм съгласна с е, казаното от госпожа Кинг и от господин Кашман. И защото вече се изказах е, по сходна тема, за мен е определено важно че тази първа стъпка вече е направена от комисията, но струва ми се, че е добре да посочим конкретно, че Европейската карта би била нещо много по-важно с много по-висок е, институционален статут, така да се каже, от е, картата, е, удостоверяваща статута на лице с увреждания в съответната страна. Защото чухме от комисията, че 9 десети от аргументите са в подкрепа на тази карта и само една десета е за е, тази европейска карта за инвалидността. Аз като се изказах предния път, исках да изразя точно това, което каза господин Кашман и Кинка. А ние не говорим е, за формата, говорим за съдържанието, че трябва да се разбере, че хората с увреждане имат права. Те са отделни личности. Всеки от нас и всички ние заедно като общество сме длъжни да е, осигуряваме максимални облегчения на тези хора. И комисията трябва да, отчита, да отчита не само формалните, но и съществените аспекти на темата. Благодаря много. Благодаря. Не знам дали друг иска да се изкаже за момента. Май комисията няма какво да допълни, тъй като изглежда е, в голяма степен има съгласие с казаното от комисията и от колегите. Мисля, че мога да кажа, взимайки повод от посоченото от колегите, че трябва да оставим петицията отворена, за да може да проследим процеса и по-нататък. Аз останах с впечатление от изказването на комисията, че се придвижваме към някаква форма на практическа хармонизация или одобрение на определени практики, като идеята е, замисъла е да стигнем до някаква по-цялостна форма на законодателство, което да хармонизира разпоредбите по отношение на закрилата, признаването и закрилата на правата на хората с увреждания. И така, ако няма възражения, ще оставя под тази петиция отворена, за да можем да следим развитието на нещата с комисията. Благодаря. E passo 8. Сега преминаваме към точка 8. Разбира се, ако нямате възражения. е 8, quindi preferi... Това са точки 7 и може би е по-добре да а, се спрем първо на точка 8, ако не възразявате. Така давам думата на господин Кациулис. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich ich mache das, wie, wie das auf, dem, auf der Благодаря. Аз предпочитам темите да се разгледат в реда, включен в дневния ред. Това, което искам е е в началото да се спра на думите на господин Кешман за директивата. Фундаментално е значението на това, на тези възможности Европейската комисия и Европейския парламент да изслушват максимален брой хора с увреждания, защото а, едно е да трябва да се справиш с даден проблем ежедневно, а друго е да четеш за него в а, книги. И така ще започна с ваше позволение. Уважаеми членове на комисията по петициите, искате ли обществото да бъде основано на включването или на изключването. Изключване означава хората с увреждания да остават извън определени сфери на обществото, извън определени институции, образователни институции или пък а, а, обществени услуги, като например застраховане и то ежедневно. Дори пред съда правата на хората с увреждания често не се отчитат. Лицата с увреждания не получават необходимите им средства, за да се включат равнопоставено в обществения живот. Не става въпрос само за физически средства, улесняващи физическия им достъп, но и правни средства. Лицата с а, увреждания искат а, да бъдат включени и, те, и то веднага. Сега на 5 май в а, Германия ще се проведе такъв, а, а, такава демонстрация само на базата на включването на хората с увреждания можем да изградим едно цялостно общество, което включва всички свои граждани. Не бива към а, хората с увреждания да се отнасяме а, с пренебрежение. По финансови и по други показатели те трябва да бъдат на равна нога с другите европейски граждани, за да могат да реализират своя потенциал. Германското федерално правителство не е направило всичко в, по силите си, за да ни защити от дискриминация. Има, дискрим, има такава директива, която урежда този въпрос, за който сега говоря пред вас, а именно застраховането в Европейския съвет тя се сблъска с известна неохота по отношение на гарантирането на правната защита. А, с ваше позволение искам да ви покажа на а, моето изложение на PowerPoint. Хората с или без увреждания са изложени на еднакви рискове в живота. Без значение дали са а, пострадали преди това, имат някакво увреждане. Тоест аз съм също така изложен на риск, както всеки друг и за това искам да имам защита от този риск чрез а, застраховане. Примерно, аз ако нямам такава застраховка и утре се разболея, няма да съм в равнопоставено положение спрямо други лица, които нямат увреждане и имат застраховка. Затова всички трябва да имат възможност да се застраховат. Затова а, би било а, удачно а, по някакъв начин оценката на риска за всяко лице да се определи, определи изчисли и включи по някакъв, под някаква форма в размера на рисковата премия. През 2006 година поставих въпроса за включването на лицата с увреждания – а, пред Европейския парламент. По-точно имах предвид покри... застрахователното защита за хората с увреждания. Имаше съществена степен на а, противопоставяне. Аз се позовах на Конвенцията на ООН, член 24, който се говори специално за Застраховането. Европейската комисия също разгледа незадължителния факултативния протокол към конвенцията, въпреки че директивата не е приета, тя на практика е блокирана в съвета, но можем да се ползваме с закрилата на конвенцията на ОНЕ. Имаме тук две е, възможности. Или директива за защита от дискриминация на европейско ниво или Конвенцията на ООН. Но ако нито едното се прилага, нито другото, това а, излага на голям риск хората с увреждане, защото те могат да пострадат от някаква злополука всеки момент и да се окаже, че нямат никаква застрахователна защита. А, Председателят на Европейския форум на е, хората с увреждания каза, не можем да чакаме. А с други думи, Европейската комисия трябва да направи нещо. Тя реагира много по-бързо на финансовата криза и е, оттам е, германското правителство също бе обект на призиви и то да направи нещо. А ето по това ние го призоваваме да действа вече години. Сега да се спрем на директивата 268 от 2008 година. Und ähm, da geht es auch erneut um Versicherung, weil all das, was ich hier schreibe, ist mir sozusagen persönlich in meinem Leben Äh, тук също става въпрос за застраховане. Макар тук съм а, се спрял на доста факти от моя личен живот, защото така по-лесно мога да ви обясня какво имам предвид. Само ако човек е изстрадал този проблем лично, може е, наистина да го разбере цялостно. Затова трябва да поддържате връзки с лицата с увреждания и в парламента, но и особено в комисията. Защото лицата с увреждане често стават обект на дискриминация, когато става въпрос за страхователни полици, защото техните потребности се игнорират. Европейският съд когато разглеждаше директива 2000, директивата от 2008 година посочи, че има случай на дискриминация към лицата с увреждане по отношение на страховането. Това трябва да се разшири и да се отнася по същия начин към гражданското право изобщо а, това би означавало, че ще имаме същите права на застраховане. Но очевидно, превид на моите увреждания, аз мога да а, съм изложен на рискове, които са по-големи за мен, отколкото за други лица. Например, може да ми се наложи лечение след само няколко години. Много от проблемите ми, например, с гръбначния ми стълб се проявяват а, няколко години след а, злополуката и едва тогава аз мога да получа съответното лечение. Това означава, че първоначалното обещетение, което съм получил, което беше намалено в резултат на това, че преди това съм имал някакво увреждане, а очевидно, ако преди злополуката не, не бях а, човек с увреждане, щяха да ми изплатят по-голяма компенсация, по-голямо обещетение. А всъщност, реално, моите проблеми всичките възникнаха от тази злополука, която претърпяха, на практика се оказах и обект на дискриминация. И така, необходимо е нещо, което да а, не допуска такива случаи. Ако някой а, е обект на дискриминация по отношение на обез. А, щетение или пък плащане под друга форма на някакъв договор, той очевидно трябва да има същите права като лице, което преди изключването на съответния договор не е имал същ... съответното увреждане. Това трябва да, се, е, да е принцип, който да защитава дискриминация а, и да се прилага изобщо гражданското право. Аз имах а, подобни случаи. Е, не можах да реша този си спор обаче с застрахователната компания. Очевидно е, че е нужна адекватна правна основа за решаване на такива въпроси. Така това е точка седма от дневния ред сред конкретните специфични проблеми, които се, с които се сблъскваме а, по отношение на уврежданията, мога да ви раздам разпечатка на а, изложението, което съм подготвил. Ако искате да се запознаете с него по-подробно, тъй като сега нямаме много време и за това можем, може би, да преминем към следващата точка, а тя Разбирам, казва председателката, че имате предвид точка 8 която обаче отговоря някой друг. Бих искала да дам думата на комисията да отговори по точка 7 преди това. Стефан Олс. Благодаря. Благодаря, благодаря госпожо председател. Благодаря на изготвилите петицията. Аз лично тясно се сътруднича с автора на петицията и а, знам, че благодарение на личния му опит също извлякохме много познания за тези проблеми. Историята не е много тъжна и определено научихме много полки. Относно правното положение, мисля, че тази петиция показва много добре колко е важно предложението на комисията предложение, което беше мотивирано много от гражданите и техните подписи, и също така от Европейския парламент и а, някои много активни депутати в това отношение. Както и по точка 5, тук се борим с дискриминацията в всички области на обществото, не само в заедостта. И, примерно, здравеопазването. Тук става въпрос за, за, за страховките, както виждаме. И всички дискриминации се правят по най-различни критерии, например увреждания и други. И тук по член четвърти да се казва, че трябва да се дадат равни възможности на достъп и също така мобилност и други. Аз лично вярвам, че това предложение трябва да бъде прието в документите на комисията и така ще се справим с много от проблемите, които, с които се сблъскват авторите на петициите и много други граждани на Европа. Така че, да, това е много важна точка. И мисля, че тук сме изправени пред много сериозен проблем. Искам да привлека вниманието на целя, цялата комисия по петициите, че комисията винаги може да направи повече или поне да се постарае да направи повече и да покажем на европейските граждани, че можем повече. Но е много важно, също така се знае, че всъщност съвета блокира а, това предложение. Вече четири председателства подред ние дискутираме тези предложения и сме далеч от а, исканото мнозинство. Така че е много важно да си сътрудничим. Сътру... Комисията си сътрудничи много добре с Европейския форум по уврежданията и се стремим да покажем по този начин на държавите членки, че това е моралното, което трябва да се върши. И също така, че тези хора с увреждания са наши граждани, те са потребители и също и могат много да допринесат за обществото ни. Ние определено трябва да продължим да работим заедно и а, тази комисия, както и комисията Либе, така както каза господин Кашман, са основните комисии в парламента, които ни подкрепят пред съвета. Това е политическата страна на нещата. И още веднъж ще повторя, проблемът идва от съвета. Ние нямаме исканото, нужното мнозинство там. И връщайки се към въпросите и забележките на автора на петицията, страхувам се, че с настоящите правни инструменти а, няма да успеем да се справим. Това, което правим, момента. Знаем много добре, че застрахователният сектор е много важен за всички а, е, други области на живота. Ние започнахме, ние започнахме преговори с всички заинтересовани страни, включително и Европейския форум за хората с увреждания, относно а, е, проблема на практика. Защото считаме, че нашите компании, които могат да направят нещо по този въпрос. А, всъщност а, се дължи и на проблеми с изчисленията, защото много от застрахователните компании а, не се занимават с този проблем, защото считат, че изчисленията а, в тази област са твърде сложни и така нататък. Затова бихме могли да поискаме допълнителни консултации и бихме могли а, на доброволческия чела и паралелно да поискаме от сектора да премахне поне някои от най-порочните практики за хората с увреждания, а също така и за по-възрастните хора, които също имат проблеми при застраховането. Благодаря. Еми, съвестуме, Кирилсен. И кирия Гон. Благо... Е, всъщност ние ви благодарим, казва председателката, господин Ланс. Вие поискахте ли думата? Пита председателката. Не. Добре. Much, um... Благодаря, госпожо председател. Василиус, браво за работата, която си свършил, но трябва да кажа, че понякога се изумявам колко сложна е темата. Започвам да разбирам, че тук се отчитат а, теми, свързани с облигационното право, гражданското право, актуерски изчисления, това не ми е ясно, но когато виждам, че има несправедливост, това ми е съвсем ясно. Вие казвате, че разглеждането по същество, както трябва на този въпрос в съвета, ще реши не всички, но вие казвате много голяма степен тези въпроси. В политиката, госпожо председател, както и в а, природата без натиск нищо не се задвижва. като гледаме колко нарастват а, броя на петициите, които получаваме по член 13, сега 19, по отношение на дискриминацията, на различни основания, включително възраст, етнически происход, полова ориентация, да се задействат тези неща. Трябва да ви кажа, че преди години бях актьор. Актьорите нямаха право на застрахователна защита, защото се смятаха за измамници, мошенници и кръци. Да, Маргарет е съгласна с тези хора. Но когато се промени а, това виждане за актьорите, те казаха, а не, вие сте известни, хората ще знаят, че ви няма вкъщи, че сте на снимачната площадка в Милано или сте на сцената и така нататък. И тогава посочеха економически причини, защо тази прекрасна ниша трябва да стане обект на интерес. Сега през глава се избиват да ни предлагат застраховки. А, и така този въпрос беше разгледан. Може би в Австралия, например, ако имате кола, тя трябва да се обложи с данък. И с нея, като си я купувате, получавате и застраховка гражданска отговорност. Та, може би в някои държави е, се казва, щом няма застрахователен е, е, пазар, който да дава тази защита, застрахователно покритие, тогава ние ще, държавата ще го осигури. Нека да разгледаме практиката, която съществува. Да не преоткриваме топлата вода, се надяваме е, с тази хоризонтална директива в съвета, която ще бъде подкрепена, надявам се с, с голямо мнозинство тук, нека да се обърнем към съвета и да им кажем, вижте каква огромна подкрепа се е, среща този въпрос сред а, е, гражданите, нека и вие да стигнете до единогласие. Благодаря господин Кашман, господин Кейс. Благодаря. Госпожо председател, аз съм напълно съгласен с казаното от господин Кашман. Обаче нещо ме тревожи и особено ме разтревожи казаното от комисията. От четири председателства директивата е блокирана в съвета, значи трябва да се намери някакво решение. Е, повече от време е да се намери решение. И мисля, че е, тази, е, на тази комисия се гледа с много добро око от Европейската комисия и от нашата комисия по петициите. И както каза Майкъл, нека да изпратим писмо до комисията, да зададем устен въпрос до съвета, за да се е, деблокира ситуацията. Аз е, съм убеден, че трябва да се зададе въпрос на съвета. А, и е, нека да напишем и писмо до комисията, за да се деблокират нещата. Трябва да се тръгне в някаква посока, но съвета да ни обясни защо нещата са блокирани. Благодаря, каза председателката. Госпожа Ралти. Благодаря, госпожо председател да говориш след господин Кашман е просто облегчение, защото на практика няма какво да се каже. Той взима думата, но винаги когато има какво да каже и каквото трябва. А, господин Кашман сподели с нас, че е бил актьор а, и ни посочи примери с, с случващото се в света на актьорите. Лично аз, преди да стана депутат, съм била журналист. И като журналист е, се опитвам да гледам на нещата практично, т.е. какви са резултатите и така накратко. А, и изхождайки от казаното от господин Кашман и изхождайки от проблемите посочени от нашия заместник-председател, искам да добавя следното. Последната част, която чета в заключенията тук, но която откривам и в мотивите, е, които бяха посочени в първото изказване на представители на комисията, мисля, че е очевидно от практическа гледна точка тази петиция да остане отворена с надеждата, че ще потръгнат нещата в съвета и че в край на краищата ще се прокара директивата. За мен това е нещо очевидно. Е, благодаря, казва председателката. Е, да, и за мен е много лесно да взема думата след вашето изказване. there you are. Yeah. Uh, Не ви видях заради това, че седите зад гърба на господин Кашман, извинете. Да, исках да кажа само, ако ние поставяме този въпрос на съвета, Майкъл, а, ти не веднъж поставя въпроса за дискриминацията на полова основа, но искам да ви кажа пример от моята страна. А, да дадем, ние променихме на нормативната база, за да се дават съответните условия на застраховане на жени, защото те имат по-голяма продължителност на живота в сравнение с мъжете. Да, има такива дела в съда, те привличат общественото внимание. Но просто исках да посоча, че в застраховането има случаи на дискриминация и по отношение на пола. Uh, Благодаря, госпожо председател. Исках да успокоя Татяна. Аз съм ангажиран а, дълбоко с каузата на равнопоставеността на половете а, полът а, не е член, а, не е включен в член 13, сега 19, а в а, други разпоредби на договора, които са приети много по-рано и дават възможност на Европейския съюз да се бори с а, дискриминацията на този признак. Но една от директивите, дневния ред е, е този е, Една от директивите, които са в дневния ред, ще е, е тази и тя ще се върне пак за преразглеждане в парламента. Трябва да а, премахнем съществуващото, съществуваща несправедливост. Трябва ни мнозинство. Благодаря, господин Кашман. Госпожо председател, ако искаме да говорим за теми, които пораждат социална загриженост, трябва да, разбира се, да се отнасяме към проблемите на хората с увреждане с голяма загриженост. Но следващата стъпка е отговора на Европейската комисия. Вече има голямо закъснение за а, уреждане в нормативен план на тези разпоредби, които ще ни дадат възможност да закриляме правата на хората с увреждане. Не може да загърбваме а, а, толкова много хора. Това са 65 милиона граждани според статистиката. Тоест не става въпрос за едно мъничко малцинство. Това е огромен, огромен проблем. Трябва веднага да се реши, защото има неотложни спешни ситуации, които са свързани с увреждане, увреждане, което може да сполети всеки от нас във всеки момент. Ако ние не проявяваме съчувствие към хората с увреждания, които се обръщат към нас със своите жалби, нищо не сме направили. Просто сме приказвали едни хубави сладки приказки, но с сладки приказки проблеми не се решават. Трябва е, решения. С решения се решават проблемите на хората. И така, или решение от е, страна на Европейската комисия, или някакво изявление, декларация, отправена към Европейската комисия, предвид на начина по който тя функционира след влизането в сила на Лисабонския договор. И решителността а, в основата на всичко това. Това ще означава, че е нужно да се разчертае точен график – и това да влезе в пленарна зала с конкретен график. Не можем на тия хора тук да им казвате, е, вие си подали, сте подали тази петиция, тя остава отворена и ще се реши, ама някъде към 2016 година защото това са проблеми, които водят до изключително тежка ситуация за тези лица и финансова и в друг план а, трябва да се подкрепят тези а, лица с конкретна помощ, съобразена с тяхната конкретна ситуация. Иначе не сме свършили никаква работа. Ние а, трябва да признаем, това са хора, които нямат социалната а, мощ, за да отправят тези си искания така настоятелно, без чужда помощ. Без а, да се задействаме, не сме намерили никакво решение така. Комисията е направила нещо. Но ние трябва да упражним и а, натискъм върху съвета, за да се реши този въпрос. Благодаря. Господин Кацулис, искате ли да добавите нещо? Да, благодаря. Съвсем накратко. Аз лично се обърнах към Федералния съд в Германия за моят случай и съдът установи, че това е проблем, който може да бъде разрешен юридически всички. Но всъщност истинската, истинския проблем идва от там, че няма правно основание за юридическо решение, така че трябва да се заемем с политическата страна на нещата. Ако съветът не иска да приеме някакви мерки, ние трябва да направим нещо, защото не можем просто така да оставим хората с увреждания без никакъв достъп до застрахователни услуги. Да, благодаря, казва председателката. Ще запазим петицията отворена. Това е ясно. Предложението на господин Кашман, именно да се направи един устен въпрос, ще бъде добро, добра идея. Така че, господин Кашман, направете го, представете е, устен въпрос към съвета на следващото пленарно заседание. А също така бихме могли да изпратим и писмо. Е, защото Както виждаме от тези три случая, става въпрос за важна точка, важен проблем. И това засяга директно и членовете на Европейския парламент. И ние тук бихме могли да окажем натиск върху е, съвета, защото проблемът определено засяга голям брой европейски граждани. Мисля, че ще бъде важно в рамките на първата петиция, където имаме над 1 милион подписа, да се възползваме, целият Европейски парламент да се възползва, за да подем инициативата. Една, една гражданска инициатива, за да се лансира темата. И е дошъл момента, в който можем да окажем натиска за налагането на една по-социална Европа. И мисля, че именно нашата комисия е, има ролята да а, окаже този натиск. Изоставаме с а, дневния ред. Времето няма да ни стигне. Има още една петиция на господин Кацюлис. Този път в подобна, в друга сходна тема. Давам думата на господин Кацюлис. Тук става въпрос за а, интеграцията в училищата, казва авторът. А, по принцип проблемът е почти същия. Хората с увреждания нямат достъп до обикновените, нормалните училища, т.е. отново са изключени. И този проблем засяга моят син, който е аутист. Аз работя в Европейския парламент. Дойдох тук през октомври и виждам, че една от е, най-големите спънки за а, хората с увреждания всъщност са, се намират в училищата. Защото всъщност още оттам се започва с изключването на хората с увреждания. Това включване или изключване – трябва, трябва всъщност да бъде гарантирано по член 24 на конвенцията за е, хората с увреждания. Там се казва, че трябва да има пълно социално участие на хората с увреждания в социалния живот. А тук не става въпрос дори да изпратя детето си в нормално училище, в нормален клас, а по-скоро да го изпрати в училище, което ще позволи на всички деца да имат социални контакти. Синът ми беше в европейско училище и той вече се беше създал приятели и така нататък и беше изключен. И в един момент се оказа сам. Това постави големи проблеми. Ще ви покажа малък видеофилм, заснет за немската телевизия. Там а, нещата са ясно описани, защото всъщност идеята за включване, за социално включване е нещо ново. И този термин включване не бива да се бърка с терминът интеграция. Ясно е, че нито едно дете няма не бива да бъде изключвано от училище. И в Испания, например, подобно включване на децата с увреждания в училищния живот е много високо. Тези деца могат да отидат почти всички училища, така както и в Италия. Докато в Германия 65% от децата не могат да отидат в едно нормално училище. Така че искам да попитам защо, примерно, такава програма може да функционира в Испания или Италия, в Германия не. И в настоящата ситуация конвенцията за хората с увреждания ни дава право да запишем децата с увреждания в нормални училища и те да бъдат интегрирани. Или ако тези. А сега много пъти, когато децата са записани в някакви специални училища, тези училища се намират много далече, почти извън градовете достъпа до тези училища е много труден. Ето такъв е и моят случай. Синът ми трябваше да отиде в специално училище, там не се говори немски. И в крайна сметка нещата стават още по-сложни за, за него. А сега, в такъв случай, просто а, трябваше да го изпратим в друго специално училище, което се намира почти на немската граница. А, тоест, представете си колко далече трябва да пътува всеки ден детето. А какво трябва да кажа, ако искам, например, синът ми да учи гръцки? Аз трябва да напусна Европейския парламент, за да му намеря гръцко училище, както е, е с увреждания. Така че въпросът е много проблематичен. И явно комисията въобще не е в течение на проблема, защото използва много малко услугите на хора с увреждания и съответно целият проблем с включването на децата с увреждания е останал на страна. Не знам. Извинявайте, казва председателката. Нямаме време, моля, моля да приключите. Добре, веднага приключвам. Да, а, искам само да кажа, че заради изключването на сина ми е, имаше много големи разходи, които трябваше да платим. И Европейската комисия дори отказва да ми възстанови средствата, които съм платил допълнително. И освен това, цялото семейство е подложено на голям стрес, защото непрекъснато се занимаваме само с тези учебни проблеми. Ситуацията е просто невъзможна а, комисията се държи така много фриволно, казва си всичко е решено, няма проблеми, но не е такъв случай. Определено ситуацията е много, много проблематична. Искам да ви представя кратък филм.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 е, Госпожо председател, аз съм съгласен. Съгласен съм е, с предложението дискусията да остане отворена. Ние се запознахме е, с становището на педопсихиатър, за да се прецени доколко училищната среда е съобразена с детето и с неговите специфични проблеми. Нека да не забравяме, че е, престъпността е, сред малолетните също расте и че има нечувани жестокости, които се извършват в училище. И затова педопсихиатъра трябва да се произнесе за училищната среда. Е, е, госпожо председател, е, но няма микрофон. Кирия Барду. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Вносителя на петицията е, споменава изключително важен и деликатен проблем и комисията му придава съответното значение. Е, комисията насърчава приобщаването на увредените деца в европейските училища. Независимо от това обаче, през последните години комисията настояваше необходимите средства да бъдат предоставени, когато има деца с тежки увреждания и които трябва да бъдат записани в европейски училища. В конкретния случай, за който говори господин Кацелиус, комисията се отнесе с съответния интерес. Имаше много голям обмен, имаше дискусии. Комисията е изцяло запозната с проблема. Господин Кацилиус има среща с господин Калас, заместник председател на Европейската комисия, така че е, комисията се отнесе с цялото си внимание към този проблем. Фактът е, че европейските училища водят политика за интегриране което означава, че те предоставят необходимите средства, за да се отговори на специфичните нужди на дадено дете, но детето трябва да може да участва в основната част от учебната програма с децата на неговата възраст. Има случаи обаче и е, вероятно е, това се отнася и за случая, за който говорим тук, има училища, независимо от предоставените им средства, се обявяват за некомпетентни. В конкретния случай Европейското училище е употребило много средства, за да приобщи училището. Двама преподаватели, които специално са обучавани за деца с специфични проблеми, са били предоставени на детето, за да му помагат. Училището е взело сериозни мерки, обаче в един момент се е обявило за некомпетентно, за да приобщи детето и че училището не може да отговори на тези специфични потребности. Ето защо трябва да посочим какво е, могат да предложат европейските училища в сравнение с образователната система на дадена държава членка в дадена държава членка има цяла гама от учебни заведения, които могат да бъдат предложени. Класически е, училища или професионални училища или технически училища или училища е, за обучение на спортисти или на творци и така нататък. В дадена държава трябва да има цяла гама от училища е, и съответно децата с увреждания да могат да се изберат европейските училища е, не могат е, да бъдат отъждествени с национална образователна система. Европейските училища предоставят е, само академично класическо образование, което води до една единствена диплома. Това е европейски зрелостен изпит, който дава право на тези, които на, на, на, на получилите диплома, да продължат образованието си в висшеучебни заведения. Тоест, в европейските училища учениците не винаги могат да получат удовлетворение на потребностите си. Това в никакъв случай не е, е някаква дискриминация за деца с определени увраждания. По-скоро детето не може да следва такава учебна програма. Примерно, ако дете иска да бъде обучавано в училища по изкуствата или в училище Олимпийски надежди или в е, техникум, е, такова дете няма да може да получи образованието, което иска в европейско училище. Е, и виждаме, че всъщност европейските училища са с много тесен профил, но, но образованието е на всички езици на държавите членки на Европейския съюз. Така че в дадени случаи училището може да се самообяви за неспособно да обучава дадено училище. Така че е, ако комисията иска да окаже помощ е, на детето, то вече го направи. Е, беше предложено училище в южната част на страната. Там може да бъде настанено дете с форми на аутизъм. Сега за това, което каза господин Кацулис накрая, ние влязохме във връзка с социалните служби на Европейския парламент. Те са и работодател на господин Кацулис, за да може всички средства и всякаква помощ, която е предвидена от статута на, на служителите в тези служба, за да могат да бъдат предоставени те. И комисията направи всичко, за да предостави информация и за да сътрудничим, както подобава, с съответните служби на Европейския парламент, за да можем да намерим най-подходящите пътища, по които да се тръгне. Връщам се към общата проблематика. Комисията желае е, децата с увреждания да бъдат е, в най-голяма степен обучавани в европейски училища. Ние редовно обсъждаме въпроса на учителски съвети в европейските училища. Комисията настоява в случаите, когато децата не могат да останат, да се види дали все пак нещо не може да се подобри в самото училище. Но все пак ние искаме тези академични училища да могат да приобщават децата, но все пак не могат да се съобразят с за всички конкретни случаи. И заради това, преди да дойдат семействата, ние искаме да им предоставим информация, за да знаят родителите какво могат да предложат европейските училища и евентуално какво не могат да предложат. И също да има възможно най-пълна информация е, за възможностите за обучение на децата. Благодаря ви. Госпожа Рапте, господин Кашман, може би също, тъй като говореше преди това, вече е казал нещата, но все пак, нека да, нека да ви дам думата. А, и така, благодаря, госпожо председател. Да, мисля, че петицията трябва да остане отворена. С цялото ми уважение към комисията и представителите, но след като чух казаното от представителя на комисията, и слушайки съвестта си, трябва да кажа няколко думи. Комисията е намерила специализирано училище и е предложила на автора на петицията да включи там, да запише там детето си. Извинете ме, но след като а, автора на петицията е чакал толкова дълго, след като е бил изготвен филма, който видяхме. След като през всичкото това време а, този човек се е старал да а, защити правата си, а, не мисля, че комисията вече след дъжка чулка е трябвало да се занимава с този проблем. Той човека се, се е постарал да си намери решение на проблема. И мисля, че а, начина по който комисията разглежда въпроса е много тесногръд. Става въпрос за едно тесногръдо обучение в френските училища, в европейските училища. Ами, след като е такъв тесногръд модела ни, нека да го сменим, нали? Тези европейски училища трябва да служат за модел на цяла Европа понякога сравняваме с художествените училища или пък техникумите им или с специализираните училища за деца с увреждане. Явно аз нещо не разбирам или просто нещо куца в цялата ни логика. Как така едно дете в Гърция, примерно, може, може да отиде в дадено училище – Например, в училище за олимпийски надежди, то може да го направи. И то не защото не може да отиде в нормално училище, а просто защото предпочита да такова училище. Такъв е случай с художествените паралелки училища. И се връщам на случая на господин Кациулис. Не искам да го защитавам, защото е грък. Но се занимавам с петицията му, така както бих се занимала с всяка, всяка друга петиция. И смея да твърдя, разбира се, това си е мое мнение, може да бъркам, но смея да твърдя, че ако детето се върне в нормалното училище, това няма да е за него, от негова полза. След всичко, което съм изчела, след всичко, което знам, и доколкото разбрах от прочетеното, в Европейското училище, извинете, че трябва да го кажа, но доколкото разбирам, това училище е отказало да направи усилия, максимални усилия, за да включи това дете. Но между теорията и практиката нещата са съвсем различни. Може би бъркам, но все пак, според мен, това европейско училище не е положило всички нужни усилия, за да интегрира това дете. Може би е добре да поискаме мнението на един детски психиатър, експерт, не, не е преподавател, а лекар експерт. Или може би трима експерти. Образователен експерт, детски психиатър и лекар. За да направят ясно становище, да изготвят становище, дали това дете наистина може да бъде записано в Европейското училище. И тъй като тук говорим за петиция, не, и не се опитваме просто да отговорим по някакъв начин на автора на петицията, а се опитваме от един конкретен случай да разширим нашите възгледи и да се опитаме да отговорим на всички подобни случаи, считам, че тази петиция трябва да остане отворена, широко отворена. А, благодаря, казва председателката. Господин Кашмир има думата, но времето, времето минава така, че кратко да, благодаря. Искам да, да кажа накратко, че госпожа Рапте каза почти всичко, което аз мислех да кажа. мисля, че Василия се обръща към нас тук, изхождайки от общия принцип. Дискриминация, която не трябва да бъде повтарена. Няма смисъл да се влиза в специфичния случай – Но това, което знаем, е, че европейските училища получават европейско финансиране. И следователно трябва да сме сигурни, че те спазват фундаменталните принципи на Европейския съюз. А отказване на достъп до образование с всичките последствия върху семейния живот е всъщност социално изключване. А социалното изключване е строго забранено по европейските договори. И може би ще изпратим всъщност на Европейската комисия един въпросник относно европейските училища, относно степента на увреждания, които се приемат, които са допустими за записване на децата в европейски училища. Това, може би, е първият елемент, първата стъпка към намиране на някакво решение. И може би в такъв случай евентуално ще трябва да се отпусне допълнително финансиране. Но мисля, че от тук трябва да тръгнем и трябва да се спрем на принципите. Нещо, което Василио с право тук ни показа. Благодаря. Е, Благодаря, господин Кашман. Благодаря, господин Кашман. Отбелязахме си. Мелтман. Благодаря ви. Аз а, мисля, че съм съгласна с преждоговорившите по много точки. Обаче искам да посоча нещо за аутизма. При аутизма аз не мога просто да седна в инвалидна количка и да участвам в часа, както всички деца. Е, за е, дете, което страда от аутизъм, трябва специална среда. Аз съм била учител и съм се занимавала с педопсихиатрия. За да може това дете да напредва, трябва да му се осигури специална среда. Е, ако училището признава собствените си граници, тогава смятам, че училището иска да признае какви са му възможностите. Като бивша учителка, аз мятам, че е много важно е, децата да могат да получат е, правилно възпитание и правилно образование. При аутистите има много специфични среда, те, е, специ, специфики. Те могат да бъдат много надарени в областта на изкуствата или на математиката. Не трябва да гледаме само тяхната интеграция, но и участието им, за да могат да се развият техните собствени способности. Именно поради това е, трябва да се приеме тази тежка съдба на семейството, защото може детето за седмици да бъде отделено от тях, но в ново училище детето може да бъде насърчено е, по начина по който му е необходимо това. Вие клатите глава, не знам какъв е конкретният случай, само ви запознавам е, с ситуацията в нашата страна. Е, трябва да се предотврати връщането на детето в предишното му училище и да не бъде то пинг-понг, защото това няма да бъде в негов интерес. За мен най-важното е доброто на детето. Е, трябва да се знае, че при аутизма трябва среда е, и трябва да се види дали съответното училище може да осигури такава среда. Това изисква много неща от нас, като възрастни едва ли е хубаво детето да бъде отделено от семейството. Трябва винаги обаче да гледаме какво е неговото добро, какви са неговите специфични е, способности и как може да обогати обществото то. Господин Тункас, накратко, ако обичате. Бревементе, сеньора президента. Yo la verdad es que... Благодаря, Не бях запознат с конкретния случай. Едва днес се запознах с него. Искам да кажа само, че ако аз а, търсех къде да запиша моите деца на училище, след казаното от комисията, ми Искам да ви кажа, че е, от вашите уста прозвуча най-добрата пропаганда против записването на децата в Европейското училище. Аз съм учител. Тук е, става а, е, ясно, а, че има една концепция за супер децата. Най-добрите, най-добрите в музиката, най-добрите в спортовете и така нататък. Естествено, за тях има специални училища. Обаче, какво да правя с моите деца. Две от моите деца ходят на едно училище и има едно дете, което вместо да бъде отстранено от класа, защото му е много трудно, то се интегрира. Помага му се да остане там. Учителите и е, съответно някои от учениците са определени, е, им е зададена такава задача да му помагат да разбере какво точно става там, какво се случва. Значи тук е, е, е важно, защото а, а, да, се, да се подхожда така към личността, защото личността се развива в различни области. Това е хубавото на това училище. А повечето а, родители, струва ми се, а, искат това, което иска и вносителя на петицията. А, очакват от училището а, да направи всичко възможно да интегрира такто дете в учебно-възпитателния процес, а не да го препращат да ходи на училище на десетки километри а, от място, където живее. И сега съгласен съм с казаното от господин Кашман, госпожа Арапти, е, че трябва да остави петицията отворена. Тук най-сложното е да се потърси решение на конкретния проблем. Ако оставим петицията открита, ще имаме време да се проучи положението и евентуално да се предложи конкретно решение. За вносителя на петицията или като стана въпрос за съвета, да се разговаряме с съвета, да им изпратим писмо, а, да се направи каквото е необходимо и най-добро за интегриране на детето в училище. Благодаря. Накратко исках да кажа, че макар че е, тук се говори за психиатрия, въпросът не опира до психиатрията, опира а, до Европейското училище. Чухме от а, Европейската комисия, там се прави сравнение между лице, е, дете с специални образователни потребности и дете, което е надарено в някаква област. Това не е сериозно. С този отговор предизвиква сериозни проблеми у нас. Трябва да е, обсъдим друг въпрос. Задачата на европейските училища е да образова децата, без значение дали те имат специални образователни нужди или не, да им помогне да си намерят съответните учители на базата на максимална интеграция. Това трябва да е ясно в, а, и мисля, че всички становища, които пред, прозвучаха, сочиха в тази посока. Благодаря. А, господин Дероса. Благодаря, не чух първия път, че ми дадахте дума, думата. Искам да кажа, че имам чувството, че преживявам дежавю по този въпрос. Защото 2006 всъщност бях автор на един доклад, в парламента по сходен случай. Случай, който се обсъждаше, беше е, на дневния арест на Европейската комисия в 2003 година. 2003 година Европейската комисия пак е, е отговорила по същия начин, почти дословно. Европейските училища не са подготвени да работят с деца с увреждания, но комисията прави всичко възможно, за да а, направи това възможно и така нататък. И така, този доклад беше одобрен на времето с а, удивително множество от парламента и там се потвърждава становището на омбудсмана, че а, не се прави необходимото и не се оправдават поне разходите, за, а, които се заплащат за обучението на съответно дете. Сега на базата на дадената информация до тук изглежда, че от тогава насам не е направено почти нищо от времето, когато за последен път Европейския парламент призва Европейската комисия да направи нещо. Европейската комисия е в настоятелството на тези училища. Европейската комисия в голяма степен подпомага техния бюджет. Но позицията на Европейската комисия, трябва да призная, не е удовлетворителна. Четири години по-късно, пак пред тази парламентарна комисия, пред този парламент се поставя същия въпрос. Комисията се обръща и дума по дума, дословно ни дава същия отговор. Европейските училища били стандартни училища, не може ли да се грижат за деца с увреждане? Трябва ли да кажа, че Европейската комисия трябва да настоява да се развиват европейските училища и да предоставят този вид услуги на децата? Ако не го правят, значи ако това економически не е изгодно, то тогава а, родителите да изпращат а, децата си на е, в е, безплатната образователна система на е, Белгия. Това да им се пропръчва, това просто не е приемливо, защото ако едно дете е а, с увреждане трябва да плаща хиляди евро годишно, а, за да се образова детето им при положение, че то е, има право на безплатно образование. Благодаря, господин Дероса. Господин Кациоли, съвсем накратко, ако обичате. Аз се радвам, че получих възможността да кажа истината пред тази зала. А, ние казахме ясно на Европейското училище, още преди да подпише договора с Европейския парламент, аз казах какво е необходимо за сина ми, че а, е, тези, които ще работят с Лука, е, трябва да прилагат метода ЛБА. Със собствената ми съпруга ние прилагаме този метод от много години с успех. И е, им казах какво трябва да се прави, за да не се държи детето неадекватно. Аз казах това на администрацията на парламента и те бяха съгласни да поемат е, разходите защото е, е, е, четири дни преди идването на Лука той беше изключен. Сега ни пишат имейл, че детето не може да следва и да следи часа. А, има методи, които са подходящи за моя син. Този метод обаче не беше приложен. Ако го прилагате, е, детето, е, което е аутист, може да участва в учебния процес. Става въпрос е, за метод АБА, който е приложен поведенчески анализ трябва да се опитаме да приложим този метод. В... Е, аз доведох експерти, които писменно ме увериха, че методът е успешен, а той не е бил прилаган. Е, Конвенцията на ООН за децата с увреждания, че е, което и да било дете, което е заведено в училище, не трябва да бъде изключвано. Извинете, че толкова се вълнувам, обаче това въпросът ме засяга лично. Да, е, въпросът ви не е личен, въпросът е общ, казва председателката. И ви благодаря за това, че ни давате възможност да се замислим по този въпрос. Госпожа Бърдо, благодаря, госпожо председател. Е, бих искала да съобщя някои факти е, в отговор на някои от зададените въпроси. Няколко човека казаха, че трябва експерти да се изкажат, да има мнение на педопсихиатри и така нататък. Искам да уточня, че е, в Европейското училище, когато е, бъде прието дете с увреждания, ние се обръщаме към група от експерти, които правят оценка на специфичните нужди на детето. Е, те оценяват как ще протече учебния процес и в край на краищата тази група група, наречена Сен, ще реши дали е, това дете може да бъде записано в това училище. Ако след определено време училището прецени, е, че не е компетентно да приема детето, то тогава е, пак ще има мнение на експерти. Това не е решение на директора, дава се мнение на компетентни лица. Трябва да се учни това. Сега, е, понеже се говореше за училища за вундеркинди или за каквито и да било други деца, това не се отнася за европейските училища. В европейските училища има много деца, е, които трудно учат, е, е, деца с специфични потребности. На тях им се оказва много голяма помощ. Но истината е, че има случаи, за които училището се самоопределя като не е компетентно. Това не значи, че детето е изключено, не значи, че детето е неканен гост в това училище. Далеч не. 20% е, от е, учениците в Европейското училище е, получават някаква подкрепа, т.е. ние оказваме подкрепа на децата, които се срещат с затруднения. Искам да, да... Аз ви казах какво не се предлага в Европейското училище, но исках да ви посоча, че в държавите членки предлагането на учебни заведения е много по-разнообразно. Може да има специфични училища с изключително специализирано предлагане във всички области, докато европейските училища са общообразователни и там не се предлага същото разнообразие, каквото в национална образователна система. Тоест, в определени случаи предлагането е по-ограничено спрямо деца с специфични потребности. И пак казвам, детето може, е, училището може да се само провъзгласи за некомпетентно. Добре, мисля, че може би трябва да се преосмисли ролята на европейските училища, за да видим дали в подобни конкретни случаи става въпрос за дискриминация, било то социална или друга, или просто става въпрос за съвсем конкретно и мъдро решение, което се взима за благото на детето, не за благото на училището. Или пък е, не за благото на преподаващия персонал в училището, които решат, е, че не са способни да е, се занимават с това дете. Така че мисля, че трябва наистина да помислим за ролята и предназначението на европейските училища и за тяхното функциониране, така както каза господин Кашман. И то трябва да разгледаме този въпрос в общия му вид, в общия принцип. Петицията обаче трябва да остане отворена, така както и предишната. Ще зададем устен въпрос в пленарна зала. И този път аз лично ще се взема с този въпрос. Благодаря. Сега пристъпваме към петицията от точка 9. Това е, е петиция, която допълва всъщност вече е, създадената дискусия. Тук става въпрос е, за е, петиция номер 840-2007. Вносителят не е тук. Давам директно думата на комисията. Да, благодаря. Аз лично ще обясня накратко съдържанието на петицията и след това ще дам позицията на комисията. Става въпрос за петицията на от ирландски гражданин, който се оплаква от небрежността на ирландското правителство по отношение на образователната система за деца, страдащи от аутизъм. Става въпрос за дете, което е на 18 години и а, не може да получи а, нужното образование. определено също така се посочват подобни проблеми на други ирландски фамилия, фамилии, други семейства, които не могат да обучават детето си с въпросният приложен поведенчески анализ или метода ABA. А сега ще се позова накратко на няколкото инструменти, които бяха споменати от колегите, проекто директивата за равното, на равните възможности на работното място и в други социални области за хората с увреждания. И нека да не забравяме, че тук не става въпрос за процедурни въпроси. А що се отнася до обучението на тези хора по а, директивата държавите членки трябва да окажат помощ и да окажат недискриминаторно интегриране на хората с увреждания в съответните образователни системи и също така нужното настаняване, жилище, ако се налага, което да придружава процеса. Вече казахме, че това въпрос за проекто директива. Но в този контекст е важно да се каже, че тук не се засягат отговорностите на държавите членки относно организирането и съдържанието на учебния процес. Тоест, трябва просто да се дадат специфични образователни програми, да се отговори на специфичните образователни нужди на децата. Но, както вече казах, става въпрос за проекто директива, т.е. нямаме окончателно решение и най-вероятно този проблем ще трябва да се разгледа в рамките на ирландските закони и компетенции на националното законодателство. По Конвенцията на ООН, най-вече член 7, 24, свързани с, с правата на децата с увреждания, правото им на образование по-точно, трябва да се осигури включваща, интегрираща образователна система без дискриминации, даваща равни възможности. И тук Ирландия, както и всички останали 27 страни, 26 страни членки, е подписала конвенцията, но все още не е ратифицирала. И в момента, в който Ирландия ратифицира конвенцията, тези разпоредби ще бъдат правно задължителни за националното образова... националната образователна система. Но, както вече казах, Ирландия все още не е ратифицирала конвенцията. Що се отнася до меките, така да се каже, мерки на комисията в този специфичен контекст, те могат да подкрепят правото на образование на децата с увреждания и колегите тук се консултираха с академични експерти по образованието на децата с увреждания. Е, определено е, може да се направи много. Нещо подобно беше направено вече в тази насока в някои други държави членки и в рамките на националното законодателство особено що се отнася до специфичните образователни нужди на деца с увреждания и също и средствата, които държавите членки могат да отпуснат за защита на а, правата на учениците с увреждания, най-вече за да ги интегрират в а, училищата. Така че, както вече казах, Основният отговор на тази петиция е, че при настоящото законодателство всичко е, е, в рамките на националните компетенции. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? Ако не е така случай, а всъщност има. Господин Долсън не мисля, че това е инициатива, която трябва така да се отмине без никакви коментари. Е, ясно е, че е, става въпрос за национални компетенции. Но тук вече е казано, че а, е, въпросните семейства са се опитали да получат подкрепа от националното законодателство и не са успели. И затова се обръщат към нас. И се надяват, че примерно новия парламент може да направи нещо при новия договор. Но, мисля, че трябва да сме сигурни поне, да гарантираме, че авторите на петицията ще получат конкретен отговор от комисията. Може би трябва да си сътрудничим по-тясно с тях, за да видим как било то в Ирландия, било другаде, може да се помогне в подобни случаи. И също така мисля, че това е още един аргумент, за да настояваме за рамкова директива за а, дискриминациите и по-специфични също така секторни директиви. Защото не можем а, да се справим с всяка една такава дискриминационна практика, индивидуална дискриминационна практика. Затова трябва да имаме рамкова директива и а, после специфично законодателство за различните сектори. А, както виждате, настоящия проект за директива се блокира в съвета и то от много време. А тук имаме възможност с всичките досегашни петиции и с тази също да повдигнем още един, да изградим още един аргумент срещу поведението на съвета. Благодаря. Yes, briefly, uh, I... Uh, Съвсем накратко. Аз е, в предно изказване споменах тази петиция, но струва ми се, че тук отново се откроява факта, че общите принципи са недостатъчни когато говорим за грижите за лицата с увреждания и в този случай е, в частност за техните образователни нужди. Този въпрос е труден и е много, много спорен в Ирландия и то от време а, мнозина изтъкват, че държавата в Ирландия а, загърбва специфичните образователни потребности на своите деца. Има случаи, когато а, родителите са принудени да направят какво ли не. Аз познавам а, хора, които са създавали училища в собствените си домове, викат а, частни учители – за да осигурят образование, което е подходящо за децата, което е разбираемо за тях, просто за да въведат някак своите деца в сферата на образованието. Държавата трябва да се вслушва в родителите и в натрупания опит, в изстрадания опит на онези, които редовно решават задачи и въпроси, свързани с уврежданията. Това е нещо, което е заложено в нашата конституция. А да, да се казва, че детето е, е му е осигурено някакво място в някакво училище и така се решава конституционния въпрос, не е достатъчно. А, мисля, че Ирландия има много път да върви още в това отношение. Благодаря ви, казва председателката. Аз мисля, че тази петиция е включена в нашите предложения по предишни петиции, като започнем с искането най-после да се ратифицира конвенцията и в последствие да поискаме е, комисията да бъде под по-точна, по-прецизна в е, своите действия. И накрая е, устният въпрос, който е предложен да бъде отправен към комисията, за да може тя е, да се изкаже съвсем конкретно по този въпрос. Петицията остава открита и ще приложим тези предложения последователно. Сега се спираме на точка 18 е, Герка. Въпросът е разглеждан неколкократно. Е, Затова нека да се спрем направо на въпросите, чието вносител присъства. Това е Петиция номер 15, 1696 от 2008 година и давам направо думата на вносителя Жаклин Декрой. Благодаря ви най-напред за това, че ми да, ме приемате. Бих искала да се спра на проблем, който приема гигантски размери в Европейския съюз и по света. Това е, е снимки от порнографски характер, е, на които са показани деца. 3% е, от населението е засегнато. За страна като Белгия това са около 300 000 човека и 22 милиона в Европейския съюз. Големият проблем, пред който сме изправени е, е че тези теми са изключително чувствителни, е, които плашат правителствата, защото е, това включва от една страна корупция на полицията и второ, защото първите потерпевши са деца, настанени в специализирани заведения, а също така и деца от престъпни среди трябва да има приоритет за тяхната закрила, а това не е така. Е, и съответно ние установяваме, е, че е, тези случаи се разглеждат като държавна тайна по отделни папки. Аз се бях взела с един случай и стигнах до полицията. Полицията не можа да влезе в компютъра, е, където е моята жалба, защото трябвало специфичен е, код и едва ли не можело съм да обърна държавата. И с очудване видях, че е, моята молба е, е била оставена без последствия поради липса на доказателства. Защо е, ще гът на българската държава, не знам, след като аз не можах да стигна до собственици жалба в компютъра на полицията. Такива случаи има по цяла Европа. Пир проблем е че les plaignants et les témoins